Ми колеги, моля заемете местата си. Е, възобновяваме заседанието. Е, и то е посветено на гласуване. Моля, поставете картите си в е, апаратите за електронно гласуване, за да направим проверка. Моля, гласувайте. Пробно гласуване.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 Eh и така, смятам, че всички сме приключили с пробното гласуване и проверка на системата. Край на гласуването. Голямо мнозинство за. Avant... Преди да пристъпим към дневния ред, да припомня, че нашата среща на Комисия по бюджет ще продължи утре с, ком, заедно с Комисия ЕКОН и имаме решение с гласуване, което предполага кворум. Така че трябва да настоя да, да, да, да се явите на това заседание на четв... в 4Q2 тази информация е, довеждам до вашето знание, звание и давам думата на нашия генерален докладчик Даниеле Виотти след което ще гласуваме. Колега Виоти, имате думата. Благодаря, господин председател. Трябва да ви съобщя, че има някои технически промени в текста от 25 септември. Една от техническите промяна във връзка с гласуването на бюджета става дума за 1А ред 0403-0105. Като по отношение на е, хоризонталния подход за плащанията, 50% са за е, повечето програми. А освен това, 863 400 евро вместо 843 400. Става дума за е, бюджетните кредити, за задължения и за плащания. Текста за резолюцията съответно ще бъде променен съгласно тези техники. Благодаря, господин е, доклад, генерален докладчик. А сега ще пристъпим към гласуване по измененията, по, предложени по доклада. Вярвам да сте сигурни, разполагате с списъка за гласуване. Имаме първи компромис. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромис номер едно е гласуван. Изменение 5 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 7 за. С из... устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Е, отхвърля се. Изме... Компромис 2 за против, въздържали се, приема се и изменение 15. 15 за. А, извинявам се, отпаднало е 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 4. Кой подкрепя за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 30. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласува електронен вод за изменение 40. Край на гласуването. 50 на 50, т.е. отхвърля се. Изменени 41 за, против, въздържали се, отхвърля се 42 за, против, въздържали се, приема се 43 за, против, въздържали се, отхвърля се 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против. Първата част, 45 първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, 45, а тя е отпаднала, 46 за,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 Изменение 57 за против въздържали се отхвърля се 58. То е същото всъщност 59 за <clears throat> против въздържали се отхвърля се 60 за против въздържали се приема се 61 за против въздържали се Отхвърля се компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 и 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 71 за. Против въздържали се, отхвърля се. 72 първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ма, извинявам се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение, компромис 10 за, против, въздържава се, при, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърли се. 86 за, против, въздър... отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се. Нека проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 срещу 14 гласа. 90 за, против, въздържали се, отхвърли се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 устно изменение за против, въздържали се, приема се компромис 14 за, против, въздържали се, приема се а, компромис 17 за, против, въздържали се, от, отхвърля се компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се компромис 16 за, против, въздържали се, приема се компромис 102, за, против, въздържали се, отхвърля се 104. Председателя се коригира разделно гласуване. Параграф 48, изменение 103. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Кра... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 104 за против, въздържали се, приема се. С разделно гласуване параграф 49, оригиналния текст. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 107 за против, въздържали се, отхвърля се 108 за, против. Нека да проверим. Моля, електронно, електронен вод. Изменение 108. Край на гласуването. 17 на 17 отхвърля се. 110 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 115 за, против, въздържали се, отхвърля се 100. Да проверим искате за 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля за извинение. 116 отпада след приемането на 115, както и 117. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се ми според мен, но нека проверим. Моля, гласувайте. Клай на гласуването. Приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 125 изменение за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 127. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. Други раздели. 130 за. Против въздържали се, отхвърля се 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 132 за, против, въздържали се, отхвърля се 135 за, против, въздържали се, отхвърля се 154 за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, подсказват ми, че е отпаднало. 137 също отпада или не отпада. Да, при прием 138 за, против, въздържали се, приеме с компромис 20 за, против, въздържали се, приема се 145 за, против. Нека да проверим по електронен път. Не, не съм ясновидец да разбера. 145 електронен вод. Oui, mais ça, je comprends pas bien, parce que... Madame Gardia Zabal, quelle instruction donnez-vous pour ce vote Какви указания имате, госпожа Рабал? Добре, значи 145, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 146 за против моля ви, или вдигайте, или не вдигате ръкво. Уморихте ли се? 146 за, против, въздържали се, отхвърля 147 за, против, против, въздържали се, отхвърли се 148 за, против, въздържали се, отхвърли 100, 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 150 за, против, въздържали се, отхвърля се, 151 за, против. Да проверим електронен вод по изменение 151. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 15 глас. 152 за. Против въздържали се, отхвърля се 155 с, с изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се 157 за, против, въздържали се, отхвърля се 160 за, против, Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 срещу 8. 162 за, против, въздържали се, отхвърли се 163 за, против, въздържали се, приема се 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме е, по становището на специализираните комисии АФЕТ. Афет 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега по 9 нямаме нищо. Имаме и 3 6. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Култ 9 за, против, въздържали се, приема се. Е, bien, on en a terminé. С което приключихме гласуването. Сега ще гласуваме целият текста в цялост. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 27 срещу 5 гласа и двама въздържали се. Поздравления за основния докладчик и докладчика в сянка, които постигнаха ефективен компромис. Благодаря на секретарията и благодаря на господин Рибиш който също бе докладчик за други, други а, комитети, други въпроси. Добре. Сега предстои доклада на доклада за Инес Вайдере. И така, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 и 19 са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Измерение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 и 11 се гласуват заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 30 и 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 27 на 6 гласа. Изменени 29 и 12 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим, защото не виждах достатъчно вдигнати ръце. Режим на гласуване. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. По точките от преамбила 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по целия текст с измененията. Режим на електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа на 3, един въздържал се. Поздравление на госпожа Вайдере. И сега по доклада на господин Хауърд, създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическа програма за 2019 година. 19 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, приема се 20 за, Кой е за? 20. Против. Въздържали се. Приема се. А, добре, това е. Il est repoussé. donc celui de Madame Край на гласуването, госпожа Холмайер. 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 с устни изменения. А 6 не сме гласували, извинявайте. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Устното изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим. 22. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Моля, вдигайте добре ръце. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се изменени 11 за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се.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 трябва да бъде ясно, като вдигате ръце добре. Е, гласуваме електронно по 14. Край на гласуването. Приема се с 18 на 13 гласа, 15 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 18 на 12 гласа. 4 пада. 5 за. Против. Въздържали се. 17 за против. Мисля, че е прието. И по целия текст гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа, 1 против и 2 въздържали се. И сега гласуваме е, колегата Торвалс за Хоризонт Европа. Първо 37, 39, 40, 46, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 1 заедно, кой е за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Серия изменения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23. А, кой е за всички тези? А, е, кой е против? Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против да проверим електронно 42. Край на гласуването. Отхвърля се 18 е, на 14, 43 за, против, въздържали се, приема се 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за против, въздържали се, приема се 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. И сега целият текст с измененията. Не сме гласували 4. Моля да ме извините. Моля да ме извините, казва председателя за 4. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. И сега целият текст с измененията. Гласуваме електронно. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 гласа за, 2 против. И сега втория текст от на колегата Торвалс Изменение 5. гласа. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. И да на серия 7, 8, 9, 10 и така нататък до 12, 13, 14, 1 и 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 15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 въздържали се пада. Целият текст сега електронно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Одобрени с 30 за, против 2. Поздравление на Нил Торвалдс. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с заявление от Португалия ако не от Лисабон конкретно, ще гласуваме анблок доклада на Жозе Мануел Фернандеш. Блок. Можем ли да гласуваме анблок? Добре, изменение едно. За. 2, 3, 4, 5 и 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Целият доклад, моля, гласувайте по електронен път. Всички ли гласуваха? Да видим, да. Край на гласуването. 29 срещу 2 гласа. Честито, Жозе Мануел. Е, сега ще дам думата на общия докладчик, господин Морешан. За пет трансфера, предложени за гласуване от нас. Благодаря. Първият, е, е, първото прехвърляне е 21 е, от комисията във връзка с доклад на нашия колега Жозе Емануел Фернандес, мобилизиране на фонда за Португалия. Става дума за 6 4 милиона и 650 хиляди освен това става дума и за определените бюджетни средства по, общия, по фонда за глобализация. Мисля, че общия докладчик може да ни представи петте трансфера. Втория трансфер е 22-ро е, решение на комисията. Е, остава дума за общ трансфер. Всяка година, е, горе-долу по това време, гласуваме един такъв трансфер във връзка с бюджетни кредити по определени позиции и бюджетни редове 900 и 50 милиона евро. Става дума за 2018 година. Това е бюджета. Засегнати са определени е, бюджетни редове, същите както и миналата година. Предлагам всъщност, господин председател, да дадем думата на комисията, за да каже нещо повече по тези трансфери. Господи, е, господин Юрел. Thank you, Chair, and, uh, thank благодаря, господин е, председател. Благодаря и на вас, господин Морешан. Общият докладчик вече всъщност е, посочи е, така, основната цел на тези трансфери. Е, 9 милиона и 500 хиляди. Е, 953 милиона всъщност. 50 е, милиона преди това е имало 850 милиона Нека съвсем накратко да ви дам някои е, пояснения във връзка с е, основните е, моменти от, по същество. Засилване на, на гаранционния фонд 150 милиона по ЕФСИ също увеличаване на средствата по ИТЕР 190, 148 милиона. Прието беше решението през април 2018. Увеличение на средствата за Галилей 141 милиона. някои от бюджетните така, програми във връзка с Хоризонт 2020 всъщност се увеличават също по едно Б. Това е позицията. 3 милиона за едната ние в общи линии предлагаме едно увеличение и е, засилване с 50 е, милиона на е, средствата по програмата за селските райони, така че по този начин увеличаваме и капацитета за освояване по програмата за селските райони. Ами в получава 150 е, милиона, 30 милиона по-малка сума е, се е предвидена за е, помощи по други програми. Ние предлагаме освен това да се възстановят суми по ЕО-ЛИСА. Позиция 4 смятаме, че трябва да се върнат е, е, финансови средства по ИНАЙ и е, ИПР 187 по ИНАЙ най-вече във връзка с спазване на критериите за бюджетна подкрепа. А що се отнася до източната част на и е най... Е, става дума най-вече за Молдова е, и Украина, иначе в е, югозападната част Марокко и други околни съседни страни. Смятам, че това е в общи линии връщането на средствата. Има е, подобно предложение е, и за е, бюджетните редове за Турция. Трябва да изчакаме до края на годината, за да приключим с тези бюджетни редове. За разлика от предишните години, комисията няма да представя тук а, сериозни съкръщения а, във връзка с а, бюджетните средства за 2016-2017 е, и 17-та изпълнението очевидно беше по-добро, така че ние смятаме, че ще можем да освоим средствата по бюджета коректно. Благодаря. Ако няма пари за държавите членки, това означава добро освояване. В края на многодишната финансова рамка това би <clears throat> създало и за сериозни притеснения. Е, докладчика. Благодаря. Аз препоръчвам да гласуваме за този трансфер. Е, Първите е, трансфери, а именно е, включително 21, 22, 23, е, всъщност целят е, засилване с едно Е, 63 милиона за 2 милиона са необходими повече за Европейския банков орган, за 60% допълнително за надзорните органи които се отделят от бюджета на Европейския съюз. За това са предназначени средствата. Е, трансферът откъде е? От е, средствата, които са е, преразпределят. Те са най- най-вече бюджетни кредити за Европейската агенция за химикалите. Там има неосвоени средства. 1,7 6 е, милиона евро могат да бъдат трансформирани е, и съответно прехвърлени. Нещата се свързват е, естествено и с преместването от Лондон в Амстердам, в Нидерландия. УНРА 2018 има задължения 20 милиона евро защо са необходими тези средства? Защото правителството реши, че с 300 милиона долара трябва да се увеличи е, приноса на Европейския съюз. Това бе решение на правителството на САЩ. Но, така че в рамките на УНРА е, трябва да внасяме повече. Е, от селското стопанство съкръщаваме плащанията с 30 милиона. Става дума най-вече за средства, които е, са свързани с Made in Turkey, с някои е, международни организации за захарта, за е, маслинните насъждения, за зехтина и така нататък. От е, механизма за гражданска защита 3,0 3.0, е, е, така че 0,5 милиона евро от резерва за природни бедствия, за помощ за спешни случаи в трети страни. Ето това са, така да се каже, източниците на средствата и предназначението на средствата, съвсем набързо представени. времено знаете, че имаме едни средства, които са отделени за учебници, за палестински беженци и за децата на палестинските беженци. Тези текстове междувременно вече са допълнени, е, учебниците са окомплектовани. Е, има някои проблеми с е, някои от текстовете в учебниците и по линия на ОНЕ, на ЮНЕСКо се подпомагат тези е, така, образователни програми. И става дума за преподаватели, които обучават е, палестински, децата на палестинските беженци. Аз смятам, че средствата, предназначени за преподавателите, си струва да бъдат отпуснати. Става дума и за е, дейността на УНРА там на място. И на, в противен случай, ако ние спрем е, тази помощ, децата няма да могат да се учат. Ще Съществуват е, и други допълнителни рискове. На практика ще се засили опасността от потенциално засилване на миграцията от тези места. Ние е, Естествено, разполагаме с тази възможност да сложим средствата в резерва и да ги прехвърлим в бюджета за 2019, но аз мятам, че средствата са все още в бюджета за 2018, така че ние бяхме, е, бихме могли да ги отпуснем. Това е моето лично мнение. По 26-27 има суми, свързани с спешни случаи, с хуманитарни кризи за Йемен. Решение 25, е 50 милиона за задължения, 52 за плащания хуманитарната криза, криза в различни райони и сектори. Помощи за прехрана, за пребиваване, за подслон и така нататък. 7,5 милион идват от резервата за спешна помощ и има и е, някои други пилотни проекти, които се оказаха в последствие неподходящи, от които могат да се отделят е, е, средствата. 30, 3,5 е, от е, някои африкански проекти и е, които не могат да бъдат осъществени до край по редица причини, така че аз мятам, че можем да гласуваме решението за 25 за е, Йемен, 26 за Сахел, 50 милиона за задължения, 25 плащания и 27 ивицата газа, 10,5 е, милиона съдължения, 8 милиона и 5 е, плащания за във връзка с е, засилването на омразата на връждата. 10 милиона е, идват от е, резерва за спешна помощ и от е, някои е, проекти, които са забавени е, и се отнасят до Африка. Така че, господин председател, тези трансфери не са противоречиви, е, смятам, и не са спорни от моя гледна точка. Препоръчвам да се загласува. Благодаря. Е, можем ли да попитаме комисията относно пилотните проекти, които не са му се осъществени за децата. Ние винаги гласуваме с ентусиазъм, но как така става, че не се теглят кредити за тези, не се освояват средствата за тези проекти. Да, господин председател, може би да обясня, че този че от общата сума 110 милиона, предлагани за плащане, сумата малко с малко надхвърля 2 милиона. Говоря за пилотните проекти и подготовката. Сумата е много малка. Мисля, че подготвителните дейности, за които предлагаме връщане на, фон, на средствата, в текущия доклад на комисията са окачествени като неизпълними, така че членовете на вашата комисия са неизпъл... са не... може да ги приема за неизпълними. Млади европейски доброволци и здраве за всички. Така че един пилотен проект и една подготвителна дейност. Благодаря, господин Карл. Чухте генералния докладчик чухте и уточненията от комисията. Кой господин Депре иска думата? Заповядайте. Въпрос за информация относно прехвърлянето на Европейския банков орган тук говорим за 40% от общностния бюджет и 60% от националния бюджет. Британците настояват това да се осъществи. Как точно ще се процедира? Това е въпрос. Отговор. Мисля, че трябва да изчакваме, да изчакаме края на преговорите за Брек. Брексит. И госпожа Гресле, като председател на Комисията за бюджетен контрол, ще се произнесе. За сега всичко е в ръцете на Комисията, може би нейният представител ще внесе яснота господин Депре. Е, от 40% за европейския бюджет и 60% от националния надзорен орган се отнася и за трите засегнати органи ЕОПА, ЕБ, ЕБА и ЕСМА. ЕБО и ЕСМА. Е, така че това се прилага по принцип за трите бюджета. Това е обичайното правило. И Великобритания Великобритания, ако се постигне е, съгласие за Брексит, ще се включи в тези 60% за тези 60%, в тези 60% съответно британските власти трябва да се включат. Председателят въпроса е, че това трябва да се финансира, защото не Европейския съюз излиза на, из, изгонва Великобритания. Това е тяхно решение, така че ми се струва, че тези разходи разходи е, трябва да бъдат поети от тях. Кой иска да вземе думата? Господин Сюстра. В микрофон, моля. Господин председател, благодаря ви. Поставих въпроси на комисията как точно правно са уредени въпросите във връзка с прилагането на член 50, когато става дума за преместване на седалище на агенциите? Да, как точно трябва да изглежда процедурата? Как, кой какво плаща? Никъде обаче, такъв беше и отговора, който получих, не е записано всъщност какво точно се случва в такива случаи. Така че става дума за агенции, които комисията би трябвало е, е, да подготви и за себе си, е, а и за нас. В случая става дума за преместване поради излизането на британците от Европейския съюз. Малко странна е дискусията, естествено. Необходимо е да изясним тези неща. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Е, може би поради напредналото време е, е по-добре все пак в момента да не обслужа, да не е, решаваме проблеми, свързани с Брексит, които са много сложни, само защото става дума за една агенция, която се мести. Естествено, възникват много въпроси но със сигурност няма да можем да се придвижим напред, ако останем да обсъждаме дълго това. Ще ми се да приключим този дебат е, това е част от преговорите и ще видим как ще се развият нещата там. И така, уважаеми колеги, сега ви моля да се произнесете за тези трансфери. Електронно гласуване, първо трансфер 21. Ако искате, можем да ги гласуваме амблок. Значи е, за 7 трансфера моля, гласувайте с електронни карти. Електронен вод. Е Всички ли гласуваха? Очевидно не. Но ще обявя край на гласуването. Е, приема се с 22 срещу 2 гласа. Благодаря, господин Ашвард. Е, бюджета за 2018 година и щатното разписание. Е, какви искания за трансфер имаме тук? Благодаря, господин председател. Всъщност, във връзка с трансферите, които се предвиждат по тази част, има една промяна – един, едно постоянно място и едно временно място за Европейската сметна палата. Е, ние знаем, че е, служителите добре се справят, и, е, е, но е, е, няма проблеми да е, не подкрепим. А що се отнася до преводите, е, поискани. Е, от комисията. Е, тук има две различни форми на финансиране. От една страна е, регионалните политици, това е комитета на регионите тук е, специално, и подобряването на социалните медии и уеб страницата на комитета на регионите аз съм склонен да а, подкрепим тази идея. Третият момент а, се отнася до Европейския парламент. А, предвидили сме четири трансфера. А, първият се отнася до а, поддръжката на сградите. Става дума за техническо оборудване, за инсталации. 4,5 милиона евро трябва да гласуваме. Препоръчвам да гласуваме за. Вторият трансфер е по-малък. Е, във връзка с е, е, ранно пенсиониране в интерес на службата, предлагам да подкрепим. Третият трансфер се отнася до увеличаване на потребностите от превод. Финансирането е обсъждано вече е, във връзка с предишните преговори по МФР на 3 милиона евро. Е, мисля, че трябва да подкрепим. И четвъртия трансфер, е, свързан с служителите по сигурността и безопасността, става дума за някои допълнителни заплащания. Това са сравнително малко служители така че до сега не сме гласували по тази рубрика увеличение. Е, мога само да ви помоля да подкрепите и е, трансфера за преводи и за сигурност. Благодаря. Обръщам се към докладчиците в сянка. Имате ли въпроси и коментари? Не. Никой не желая да направи изказване. Да разбирам ли, че с изключение документ 5 и 7 всичко може да се приеме, така както предлага докладчика? Съгласни ли сте? А за 5 и 7 ще имаме глобален вод. Е, моля, гласувайте по електронен път. Обявявам гласу... режим на гласуване. Tout le monde a voté. Le Approuvé par 23 voix contre 2. А, и така можем да гласуваме по двата. Приема се с 23 на 2 гласа. Благодаря, господин Ашварц. Госпожа Холмайер няма щения за кредити и недвижими имоти, така че, драги колеги, приключихме този дълъг ден. Благодаря, че присъствахте така многобройни и активно на практика от начало до край. И припомням, че в 18.15 имаме заседание на съвместния комитет. Никой не иска думата, за това закривам заседанието.